So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich Уважаеми дами и господа, ще започна с малко закъснение, защото трябваше заседанието на координаторите да се отложи за тази сутрин. Така че на това се дължи е, закъснението. Но така се случва понякога. Първо ще ви информирам за резултатите от заседанието на координаторите. Е, предложихме за комплекс от регламентите относно приложимото право връзка с недвижимото имущество. Наш докладчик да бъде госпожа Уолес, която ще направи втория доклад за партньорствата. Не, госпожа Тайм. Извинява се председателя. За останалите две теми за съда и разширяването на съдебния състав ще отговаря госпожа Уолис. По пета точка, където става дума за регламента на съвета, колегата Йобо. Последващата точка докладчика ще бъде госпожа Род Берент. Е, за патента на общността докладчик ще бъде господин Рапка. Е, следващия доклад за колегата Балтазар. Последващата тема ще бъде докладчик аз. Що се отнася до имунитетите, ще приложим ротационния принцип. Има множество а, такива. 2011 46 колегата Рапкай, случая за колегата Северин ще поема колегата Сперони. А, след това а, разпределихме становищата. Първо становище относно а, публичния достъп до документи на а, общността. Отговорник ще бъде госпожа Лихтенбергер. Последващата тема, където става дума за а, поемане на екологична отговорност, също госпожа Лихтенбергер. И последното предложение за директива относно ипотеките – също колегата Рапкай. Е. Преминаваме към дневния ред и продължаваме. Е, сега ще дам думата на колегата Масип Хидалго. Одит на политика и полки от кризата. Уважаеми господин председател, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за интереса и е, свършената работа. Съгласен съм с становището, че аудитите са много важни във връзка с поддържане на доверието. Моята цел и целта на колегите, които работиха заедно с мен, беше да се подобри компетентността и капацитета за извършване на одит, така че да се е, защитят интересите на е, аудитираните дружества. Е, единия от методите за това е да се осигури независимостта на аудиторските дружества, като се ограничи мандата Председателя Лене направи едно предложение, което беше възприето от либералите. Очевидно това е златната среда между различните позиции, които съществуваха в тази комисия. В такъв смисъл аз подкрепям изменение 49 и 50 на Фонтейн. А, имахме грешка в превода, която ще трябва да бъде коригирана, но в допълнение на това комисията а, препоръчва да се направи оценка на въздействието на това предложение, за да се види какви ще бъдат последствията от една ротация между малките и големите аудиторски дружества, какви ще бъдат последиците за пазара. Ще спомена още веднъж предложението на господин Лене и ще кажа, че изменение 63-то може да бъде възприето по погрешен начин и с това ще се наруши принципа за независимост във връзка с изменение 110 на Фонтейн, искам да кажа, че в това изменение се обяснява в какво се изразява системата и ще му предложа да се съкрати текста, включително и в изменение 107, в което се иска да бъдат включени двама аудитори, които не са от големите аудиторски дружества. А, няколко думи и за забраната на допълнителните услуги. А, това е необходимо, за да се гарантира независимостта на аудита, защото ако аудитор е едновременно и консултант на аудитираната фирма и трябва да я критикува, ще имаме конфликт на интереси. За това бих искала да се върна на предишната точка 14, в която приканваме комисията да се изготви списък на услугите и на предпоставките, които трябва да бъдат изпълнени, за да може един аудитор да работи като такъв, т.е. да се знае кои допълнителни услуги могат да се извършват и кои не. Искам да благодаря за допълнителните предложения, които бяха направили с много добри намерения, но от тези допълнителни предложения имаше множество, които могат да бъдат разбрани погрешно, например изменение 24-то бихме могли тук да, да вземем предвид относителната големина на фирмата на съответния пазар, защото ние не искаме непрекъснато да пречим на надзора и да въвеждаме ограничения за фирми, които не са достатъчно големи, за да влият на пазара. След това изменение 41 не можем да считаме, че докладите във връзка с е, риска трябва да бъдат задължителни, защото това ще причини допълнителни разходи на фирмите. Това е особено лошо във време на криза. Иначе съм е, съгласен с това, че е, трябва да се осигури едно по-добро прилагане на международните счетоводни стандарти. И в заключение искам да благодаря на всички, които с интерес работиха по темата. Работата беше полезна и се надявам да продължим в същия дух, за да намерим добри компромиси. Надяваме се да продължим и доброто сътрудничество с ИМКО. Благодаря на колегата Масип. Давам думата на колегата Буду. Sugestiile pe care eu în calitate... Благодаря ви. Като докладчик Сянка бих искал да направя следните предложения. Не съм съгласен с задължителната ротация, също не съм съгласен и а, с това от трета страна да се определя възнаграждението. Мисля, че това ще доведе до объркване и до увеличаване на разходите за одита. Такива разпоредби ще окажат е, въздействие не само на работата на големите четири, но и на другите аудиторски компании, в това число малките и средните. Съгласен съм обаче, че участието на дружества в търгове за определене на аудитор трябва да имат е, по-широк характер. Също смятам, че е добре да се премахне клаузата в банковите договори, във връзка с определенето на аудитори. Също трябва да има ясна, ясно разграничение между вътрешния одит и финансовите одитни дейности. В противен случай ще проистъкат обърквания, които ще повишат разходите и ще намалят качеството. В заключение, мисля, че трябва да насърчаваме малките и средните предприятия, без обаче, разбира се, да нанасяме удар на големите четири аудиторски компании. Радвам се, че становището на основния докладчик, е, като се вземат предвид и измененията, не се различава корено от моето. Auf die streitigen Punkte beschränken. Аз искам да се спра само на спорните е, моменти. Е, искам да благодаря на колегата Масип за изключително детайлирания доклад. Е, искам да му благодаря и за това, че по въпроса за ротацията, е, той прие предложенията за компромис на господин Лене и моите такива. По изменение 24 на господин Будо искам да подкрепя мнението на колегата Масип. Аз не мога да подкрепя това изменение. Комуникацията на аудитора с надзорния орган трябва да бъде задължителна. В противен случай ще имаме непрекъснат конфликт между задължението за конфиденциалност и задължението да информира възложителя и в, до момента аудиторите не знаеха доколко трябва да си сътрудничат с надзорния съвет, доколко трябва да ги е, информират. Така че аудиторите трябва да бъдат освободени от този е, конфликт на съвестта. И мисля, че след като всички аудитори са на едно и също мнение по този въпрос, а именно, че трябва да са задължени да. Е, си сътрудничество с надзорните съвети, най-вече на банките, трябва да се съобразим с това искане. От нито един аудитор не съм чула, че това трябва да бъде по доброволна преценка на аудитора. Друг проблем представлява забраната на извършване на услуги различни от аудиторските. В Германия закона стриктно разделя тези услуги, но няма забрана. Мисля, че трябва да правим много ясна разлика между разграничаването на двата вида услуги и забраната на неаудиторските услуги. Забрана може да има при финансовите институции с а, а, значимост за системата. А, и когато става дума за големите четири, трябва да бъдат включ... когато предвидим да бъдат включени двама от големите е, четири, едните да извършват одит, другите да извършват е, допълнителни услуги и когато се е, завърти ротацията, в крайна сметка и всички големи четири ще участват в извършването на всякакви услуги. Що се отнася до разходите, това, което се предлага, не се отнася за големите финансови институции, които продължават да изплащат бонуси. Тук се твърди, че ще загубим от качеството. Не бива да си затваряме очите пред този аргумент. Винаги трябва да взимаме предвид кръга от адресата и да се прави разлика между малките, които доброволно се подлагат на аудит, средно големите фирми и големите е, е, фирми, нотирани на борсата и финансовите институции с значимост за системата. В Германия, пак искам да спомена, имаме е, предприятия, които от самото си основа разузнаване е, имат един и същи аудитор, т.е. продължение на 90 години. И това е нещо като нотариус или адвоката, е, който се запазва през е, поколенията. По същия начин те работят и с един и същи аудитор. Аудитор разполага с всички документи на фирмата и така нататък. Понякога възложителя, това го знам от собствената си практика на нотариус, възложителя понякога не знае с какви документи документи и разполага какво се е случило в миналото, но това го знае е, е аудитора. Искам още веднъж е, да кажа, е, че съществуваща мисълта да се въведе задължителен аудит за малки и средни предприятия. Това беше една идея от страна на британските аудитори. Тук обаче трябва да внимаваме и да имаме предвид, че практиката в различните държави е, е различна, защото това, което се извършва от едитора в е, е, Великобритания, в е, Германия се извършва от данъчния консултант. Аз е, не бих искал да, не бих искала нещата да се променят в е, Германия и по този начин да се застраши цялото професионално съсловие на данъчните консултанти. И сега още веднъж във връзка с а, забраната на допълнителните услуги. А, освен по този въпрос, аз съм а, и по един друг въпрос на различно мнение от господин а, Лене, а, а именно във връзка с а, растежа Мисля, че а, трябва да разделим нещата според тяхната големина. Малките фирми а, да бъдат аудитирани от малки аудиторски дружества, големите от големи. Големите четири се разраснаха толкова много, че се получи една голяма концентрация на пазара. А, тази концентрация на пазара продължава. Фирмите и банките стават е, още по-големи и трябва да си помислим дали да въведем е, още едно ограничение за е, големината но не бива по изкуствен начин да поддържаме аудиторските дружества малки. Gracias, presidente. <clears throat> Eh, Yo soy partidario y he leído el libro verde. Благодаря, господин председател. Аз се запознах много обстойно с Зелената книга и като цяло съм доволен от нея, но както често пъти става при а, подобни случаи, с течение на времето, така беше и при патентите, Нещо, което е прието в миналото, е било изцяло приемливо в миналото, поражда някои съмнения. Подобни са нещата и при допълнителните услуги, а, при одита, е, ротацията на аудитори. Чисто логически погледнато, а, с оглед на събитията във Франция и в Италия, а, хората преосмислят позицията си и отделят сериозно внимание на тези въпроси. Не искам обаче да обобщавам прекомерно въпроса, защото одитът е нещо сложно. В миналото сме говорили за това, по-специално преди 4 години. Предприели сме мерки, които да урегулират практиката в тази област, така щото да я приведем в съответствие с добрите практики в момента положението не е идеално и мисля, че предложенията, които чухме за изменение, са приемливи, с изключение на това да се преразглеждат въпроси, които сме съгласували преди 4 години. Натрупали сме опит, видели сме в доклада Бакуни в Италия колко важна е ретацията. И опитът показва, че това е нещо особено важно, но е един принцип, който може да поради а, допълнителни проблеми, може да намали качеството на а, одита и да повиши разходите в съществен размер. Понеже често пъти се стига до прехвърлянето на одитната дейност от едно дружество на друго, което се отразява отрицателно на качеството. Има законодателни актове, които ограничават допълнителните услуги, които се предоставят от аудиторски компании и това е правилно. Но има механизми, които осигуряват контрола на компаниите за обществени услуги, като например по-добър надзор от страна на обществените регулаторни органи. Аудиторите работят в много дисциплинарна среда, от тях се изисква много специализирани умения, за да работят в една глобална среда. Тъй, че това да си аудитор не е нещо толкова тясно специализирано, колкото в миналото беше. И това трябва да имаме предвид при разписването на европейско законодателство. Трябва да осигурим възможност дружествата да работят ефективно и най-вече малките и средните аудиторски дружества. Трябва да осигурим клаузи в извинете, не бива да а, приемаме задължителни клаузи за това да се избира някой от големите четири. Трябва да се даде по-голяма свобода на избор, така че да няма а, е, такава обвързаност с конкретен аудитор. Комисията пише за аудиторските компании и това как комитетът по аудита ще определя аудитора, а не акционерите. Разглеждат се критерии, които могат и би трябвало да се използват. И мисля, че тази комисия трябва да разгледа много внимателно тези предложения. Едва ли ще станем обект на външен натиск Националните органи ще трябва да реагират, ще трябва да урегулират законодателството си, за да има по-високо ниво на сигурност и доверие в национален план. Остава и въпроса за отговорността на аудиторите, доколко те са предмет на наказателна отговорност за дейността, която извършват. Не бих искал да навлизаме в общата дискусия отново, но мисля, че това, което се предлага като ход на действие е уместно и се надявам да успеем да постигнем съгласие в крайна сметка по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Аз сами искам да се изкажа по този въпрос, защото Зелената книга засяга един от централните въпроси. Зелената книга е адресирана към самите аудитори, но трябва да се види, че има изключително големи различия с обществения интерес. Аз напълно споделям вашето мнение за това, че когато става дума за големи финансови институции, и с а, а, значение за системата, там а, играе голям обществен интерес и трябва да има по-строги разпоредби. Причината е много проста. Става дума не само за интересите на собствениците, за а, а, системни интереси, интереси на дънакоплатеца, който а, а, научи от кризата, че обикновеният денокопатец всъщност плаща сметката за кризата. Затова аз мятам, че при големите финансови институти трябва да има по-строги правила за, е, за одит. Друга група са фирмите, нотирани на борсата, защото тук също имаме силен обществен интерес, може би не толкова голям, колкото при финансовите институти, но все пак голям. И това са и един напълно различен свят на малките и средни предприятия където собственика е и управител, директор и така нататък. Тоест това е един съвсем различен свят и напълно нормално е там, освен аудиторските е, услуги, да се извършват и различни консултантски е, услуги по данъчни и други подобни въпроси. Това е напълно естествено. И за това там критериите трябва да бъдат по-различни, отколкото при първите две групи, които посочат. Е, за мен ще бъде добре, ако диференцираме нещата и Европейския съюз излезе с различно законодателство. А, и задължително трябва да се съобразим с различните предпоставки и различната ситуация на малките и големите. Това е общата забележка, която исках да направя. Сега ще дам думата още веднъж на докладчика. Gracias, presidente. Eh, yo creo que si, si todos estamos de acuerdo. Благодаря, господин председател. Мисля, че изказванията, които чухме, показват, че възгледите ни се сближават и можем да вървим към приемането на Зелената книга. Ясно е отправено посланието, че положението трябва да се подобри. Има във Франция проучвания, както и други анализи, най-вече на дейността на френските аудитори. Това, което е ясно, е, че е необходимо да осигурим по-богат избор на пазара, по-голямо предлагане от страна на малките и средните предприятия, така че да а, се осигури контрабаланс на а, господстващото положение на големите четири. И това всичко е част от действията за, срещу монопола. Те, това е а, сериозен приоритет, който би трябвало да подкрепим. Радвам се, че колегите подкрепят а, тази инициатива. А, радвам се, че се засвидетелства и подкрепа на предложението на господин Лене да се намери точната формулировка, за да се отправи именно това послание. Необходимо е да подкрепим духа на Зелената книга. Мисля, че до 23 май ще успеем да излезем с добър текст, който да подкрепим всички и дори колегите, които имат известни резерви, ще могат да приемат предложението. Благодаря на докладчика. Ще гласуваме по план е, през май. И до тогава ще имаме и предложения за компромиси. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка номер 18. Доклад на Даян Уолис. Альтернативно решаване на спорове. Има думата докладчика. Uh, Благодаря, господин председател. Това, разбира се, е само първоначален обмен на мнения относно последното съобщение на комисията, посветено на альтернативното разрешаване на спорове. разбира се, в тази област нашата комисия има дългогодишна традиция на активно участие. Тъй като целият въпрос за альтернативното разрешаване на споровете и в частност медиацията има отношение към повишаване достъпа до правосъдие за европейските граждани. От съществено значение и в гражданската и в търговската област. Това, което ни се представя по-настоящем е, е доклад за дискусия или консултация. Е, в наслова му се казва, че альтернативното разрешаване на спорове би било средство за обличаване на търговския и гражданския оборот в Европейския съюз. Това се казва на заглавната страница. По-нататък обаче материалът е изключително посветен на потребителските въпроси, което поражда известен проблем за нас, що се отнася до водещата комисия в парламента тъй като разбира се въпросите за защитата на потребителите естествено попадат в прерогативите на Комисията за вътрешния пазар, докато альтернативното разрешаване на спорове, медиацията и прочие, като въпроси от така наречения хоризонтален характер, попадат в периметъра на нашата комисия. Важно е ние да, да, да кажем нещо по, по въпроса, по този доклад, тъй като е ясно. Нашата комисия не веднъж се е натъквала на затруднения, породени от проекти, е, разработвани единствено в Генералната дирекция за защита на потребители и здравеопазване на Европейската комисия, а не и е, в други ресори на Европейската комисия. Знам, че представители на Генералната дирекция за защита на потребителите на Европейската комисия са тук е, и, и се надявам те да споделят своите мисли. Очевидно е, че тази инициатива на комисията се вписва в казаното миналата седмица от комисар Рединг е, под наслова Правосъдие за растеж на вътрешния пазар. Нещо към което ние определено следва да проявим интерес. И разбира се, альтернативното разрешаване на спорове не се отнася единствено и тясно до защитата на потребителите като такава, колкото и важна да е тя. Е, вашият собствен доклад, господин председател, например, е, е, посветен на колективните средства за защита на потребителите, също насочвана там. Така че, да, защита на потребителите, но и не само ние бихме искали да, да разширим този разговор за приложението на альтернативните методи за разрешаване на спорове. Например, в случаите за клевета и опетняване на, на доброто име, при семейни спорове. И колкото и да приветстваме съобщението на комисията, в неговия обхват, е един акт на комисията от съществено значение за функционирането на вътрешния пазар, ние не можем да не посочим и някои въпроси от хоризонтален характер за альтернативното разрешаване на спорове, не бихме могли да, да не ги коментираме. Но особено, що за нас е до <clears throat> съпътстващите процесуални изисквания, оформлението на, на договори със съответните стандартни клаузи за альтернативно разрешаване на спорове, въпросите за давността, въпросите за поверителността на е, отношенията по медиация, за професионалната квалификация. Ние сме се занимавали с всички тези въпроси и, и така и ще правим във връзка с директивата. Та, според мен е важно да не губим поглед върху общия контекст и да заявим намерението си, е, изискването си по-скоро, е, пред комисията да разшири своя кръгозор по отношение на альтернативното разрешаване на споровете, още повече в контекста на мотото правосъдие за растеж, което е пределно широко. Та, това имах да кажа. Бих очаквала някои насоки. Бих искал да сундирам, така да се каже, мненията на колегите по отношение на този доклад и, и наистина с оглед на основния въпрос. Дали да се опитаме да разширим периметъра е, предвид е, е, насочеността на комисията или не? Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Лолис. Аз ще бъда докладчик сянка от името на нашата политическа група. И както каза госпожа Волис, наистина нашата комисия до сега успешно е работила по альтернативното разрешаване на спорове. Аз разработих преди време доклад, по който пък госпожа Уолис бе докладчица в сянка. И мисля, се умяхме да подтикнем комисията да, да се придвижи по-нататък по този път. Е, и сега альтернативното разрешаване на спорове е част от, е, от общата програма на Европейската комисия за достъп е, до правосъдие. И тук нещата наистина не бива да се свежат единствено до, до търговското или потребителското право. За нашата комисия няма съмнение, че въпросът е от пределно общ характер за, за достъпа до правосъдие. Ние, разбира се, можем да поискаме становища от другите комисии, в това число от Комисията за защита на потребителите. Но за мен е, основата на този разговор би трябвало да бъде положена тук, в нашата комисия. А и общественото мнение го сочи. Аз получавам много писма от граждани, в които те споделят най-различни проблеми, свързани с достъпа им до правосъдие. Е, не бива да си затваряме очите за милионното многообразие на, на случаи в живота, в които альтернативното разрешаване на спорове би било по-прекия, по-безболезнения път към правосъдието. Като разбира се, винаги се запазва правото на, на лицето, на гражданина да се обърне към съда по, по класическия съдебен ред. Не бих искала да давам окончателното си становище за широтата, за, за обхвата на, на, на тази работа. Обаче бих искала да се допитам до колегите от политическата си група но, както казах, с интерес очаквам по-нататъчната си работа с госпожа Лолис и мисля докладът ще се окаже особено важен, значим за нашата комисия. Аз ще се опитам да отговоря на въпрос на госпожа Уолис. Аз подобно на колегата Макарти смятам, че този механизъм за альтернативно разрешаване на спорове е много важен за развитието на един европейски пазар. Стана ясно, че има много, така да се каже, <clears throat> меки пречки, които пречат е, на гражданите на Съюза да правят бизнес е, през граница. И е, всичко, което можем да създадем като финансово изгоден механизъм за разширяване на спорове, ще се отрази е, добре на нещата. Това не е чиста е, потребителска тема, защото е, знаем, че малките фирми се сблъскват с същия проблем, с какъвто се сблъскват и потребителите. И за това е добре да създадем за тях някакъв добър механизъм за разрешаване на спорове. И аз смятам, че е правилно ние да бъдем водеща комисия по тази тема, а не а, имко. А, това имах да кажа аз. Колегата Уолис помоли комисията да каже няколко думи. Кой представлява генерална дирекция Санко? Заповядайте. Yes, good morning. Uh, thank you, Mr. Chair. I'm... Аз съм... Добър ден, господин председател. Аз съм Кристина Русо, ръководител звено финансови услуги и защита на потребителите в Генерална дирекция Санко защита на потребителите и здравеопазване. Благодаря ви, е, че ми давате възможност да изясня намеренията на комисията. Проекта за альтернативното разрешаване на спорове се разглежда като стратегически проект в рамките на работната програма на комисията за тази 2011 година. И като такова стратегическо предложение е, комисията е ангажирана, естествено, е, с него графикът е такъв. До 15 ноември тази година трябва да излезе самия проект на нормативен акт, предложението. И мога да потвърдя, че комисията обвързва е, този проект на нормативен акт, тези си намерения с защитата на потребителите. Става въпрос за альтернативното разрешаване на потребителски спорове на вътрешния пазар. И връзката между нашето, нашето предложение и вътрешния пазар ще се прояви още по-красноречиво утре, когато комисията ще приеме е единния акт, акта за единния пазар. И а, този проект за альтернативното разрешаване на спорове ще се впише сред другите 12 акта в тази връзка. Бих искал да спомена също така, че ние вече е, проведохме разисквания в Европейския парламент по альтернативното разрешаване на спорове с участието на госпожа Волис, е, господин Балдасар и самия вие участвахте, господин председател. На 11 март подробно развихме намеренията си във връзка с альтернативното разрешаване на споровете. Целта е да бъдат попълнати, попълнени празнотите, да се създаде възможност за альтернативно разрешаване на потребителски спорове там където такава по-настоящем няма. Ето, това, мисля, очаквахте от мен на, на, на този етап като информация и аз, разбира се, ще бъда на ваше разположение за по-нататъчни уточнения. Благодаря на представителката на комисията. Даяна не иска думата. В такъв случай ви благодаря за дискусията. Това беше една първа размяна на мнения. Ще продължим да говорим по тази тема. Нека сега да преминем към представително представянето на така нареченото и комити. Добре дошъл на отговорника по тези въпроси от парламента. Секретарията сега преди началото на гласуването ще направя една кратка презентацията, след което ще преминем към гласуването. Аз помолих председателя да ни даде 5 минути време, за да ви запознаем с новия инструмент. Става дума за и комити. Това е, е вътрешната мрежа на комитета. Това е нов инструмент, който сега се разработва и затова искам да ви го представи. Председателя каза, че а, е, ние сме пилотния а, е, проект, а, е, който ще започне или през уикенда, или в понеделник. За целта се нуждаем от а, вашето мнение. А, информирали сме сътрудниците на политическите групи и но е необходимо да получим мнението и на депутатите. Това а, ще видите, когато отворите страницата на Комисията по правни въпроси. Виждате, че тук има един календар, на който са нанесени не само заседанията, както е показано тук, но в този календар ще бъдат нанесени и всякакви други дейности на работни групи, тристранния диалог и така нататък. А когато кликнете върху съответния ден, ще видите дневния ред е, на заседанието е, на вашите компютри нещата ще стават по-бързо. Разбира се, тук нашия компютър е малко бавен, но във всеки случай ще ви излиза дневния ред и всички документи във връзка с е, съответното заседание. Интересно е това, което се вижда в лявата част. Интересно при този инструмент е, че той е много гъвкав и получавате с един поглед голям обем информация. Ето това са членовете на комисията. Виждате президиума и координаторите. Секретарията. С кратка информация за това, кой за какво отговаря. следват сътрудниците на политическите групи. и а, правната служба и заседанията. А, при заседанията а, има действително голям обем информация. Няма да ви показвам нещата по-отделно, защото става бавно. Документи, които ще се разглеждат в дневния ред, въпросите, по които се работи, уеб стриминга, т.е. заседанието, което в момента се излъчва по интернет, работни планове, календари и така нататък. Освен това, тук имаме и проекто доклади. Това е нещо много добро, защото тук информацията е многократно повече от тази, с която разполагаме в момента. Ето, например, да вземем доклада на господин Карим. Търся един доклад, който може да се покаже сега за пример, тъй като а, все още не всичко е качено. А, за всеки един доклад имаме информация за докладчика, администратора, който отговаря за този доклад. Освен това, линк към становищата на останалите комисии и в менюто Vote ще видите и списъка за гласуване, който обаче ще бъде качен в последния момент. А тук в това меню имате цялата информация във връзка с доклада в менюто Other Contact Имате информация за работата, която се върши по тази тема от Европейската комисия, административните сътрудници, които работят с становищата. В подменюто становище имаме същото, както при докладите, доклади, които с, а, освен това протоколи на заседанията и изобщо всякаква информация, която ще остава в интернет за едно известно време, т.е. един вид архив. Това беше стандартната част, която не се определя на нас, но следва гъвкавата част, върху която и ние можем да работим, там можем да променяме, защото знаете, че имаме множество неформални процедури, които не могат да се пречислят ни, нито към становищата, нито към докладите, но тук може да се види работата по уреждане на спорове, делегираните актове, това, което получавам от комисията. А, имаме и едно меню посветено на субсидиарността. Последните становища, които са ни изпратени от националните парламенти, политическите становища на националните парламенти, имунитета, който е поверителен и в интернет се виждат само правилата, които прилагаме в нашата комисия. Повече не пише по въпроса за имунитета, само правилата, които прилагаме изслушванията, семинарите, делегациите и така нататък. И съответно отделните работни групи с дневния ред на техните заседания. Това, което е интересно, поне от гледна точка на секретарията, е това, че в реално време и непосредствено можем да получим информация, нещо, което не можехме да правим до този момент. Трябваше да изпращаме имейли, а сега всичко ще може да се види директно от страницата. Много държа на вашето мнение, на интересуваме каква е вашата реакция и ще ви бъдем наистина благодарни, ако кажете какво мислите, кажете какво работи, какво не работи и така нататък. Благодаря, казва председателя, госпожа Лихтенбергер, но предупреждавам, че не искам да правим голяма дискусия. Аз се надявам, че ще имаме по-добър достъп до мрежата извън сградата на парламента, защото всичко това няма да ни свърши работа, ако нямаме достъп. Аз не съм голям фен на а, многото хартия, както знаете, но също така трябва да, да видим и трябва да внимаваме информацията да бъде достъпна, защото за момента не е така. За мен а, е важно още нещо, да ни кажете е, до коя информация ще имаме достъп е, отвън и до коя не. За да е, видим каква информация ще може да бъде използвана от нашите национални парламенти може би ще бъде добре да се направи една работна среща с представителство на националните парламенти, които имат седалище в Брюксел. И примерно, ако някой натисне българския превод на доклада Уолес, ще, ще се види ли този превод или не? El acceso, el acceso del exterior lo, lo tienen en el sentido de que existe eh, acceso desde el exterior ya hoy a... Достъпа, достъпа отвън е осигурен още сега. Това е всъщност достъп до вътрешната мрежа на парламента. Тоест, ако може да се логнете с потребителско име и парол и имате достъп до информацията. В този смисъл информацията не е достъпна за националните парламенти, а само за техните представители в Брюксел, защото те могат да влязат в нашата мрежа. Тоест, достъпа отвън е гарантиран за тези, които имат юзернейм и парола. Информацията не е достъпна за широката общественост. представителите на генерална дирекция Хайтекс са тук и те ще ме поправят. Няма нужда да поправите, казва председателя. Това беше просто една първа презентация. Ще има множество въпроси във връзка с техниката. Обръщайте се към секретарията. Вече имаше семинар с асистентите, с сътрудниците на политическите групи и така нататък. И след като натрупаме някакъв първоначален опит, през май ще говорим още веднъж по тази тема. Нали сте съгласни? Добре. Сега преминаваме към а, гласуването. Първо ще гласуваме за доклада на Де Грандес. Давам му думата. Sí, gracias, señor presidente. Brevísimas palabras, porque no hay que eh, estropear eh, la buena marcha de la comisión y no necesita más. Само няколко думи няма да говоря дълго. Понеже разискването мина много гладко, искам просто да ви благодаря за приноса, който дадохте, за добрия прием. прием. Благодаря за измененията, от които доклада спечели. Благодаря и на докладчика в Сянка за ценния принос, по-специално по точки 3 и 4. Мисля, че всичко това ни даде възможност да усъвършенстваме доклада. Има устно изменение. Не знам дали да го казвам. Госпожа Кастекс е, помоли да го включим. Това ще е въпрос за радикалния тероризъм. Тя се притесняваше, че формулировката не е много а, сполучлива а, и да не споменаваме конкретно ислямски а, тероризъм, понеже ислямският свят е много чувствително настроен а, към тази тема. Понеже тероризма не на всяка цена предполага и ислям. Ислямски тероризъм. Защото не искаме да сочим с пръст а, конкретно ислямистите. Та това е едно изменение, което си струва да се обсъди. Госпожа Интфелд, която е, е докладчик в Сянка, разгледа е, работния документ. Тя също е съгласна и мисля, че всички са доволни в крайна сметка от изхода на дискусиите. Госпожа Кастекс, казва председателя. А, понеже моята колежка а, я няма, а, госпожа Васкас. а, тук е станало малко недоразумение. колежката не иска да се махне понятието ислямски тероризъм, а, но тя иска да за ислямски тероризъм да остане, но по-нататък вместо джихад а, да се употреби друг термин. Господин Карим. Uh, Господин председателю, ония ден се запознах с много интересни статистически данни за Агенцията за борба с тероризма на Европейския съюз, според която само около 20%, 2% от терористичните нападения в Европейския съюз могат да бъдат приписани на ислямски групи, а всички други всъщност са плод на дейността на други радикални групи. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Пред мен е изменението на госпожа Кастекс. Тя предлага да се каже радикално насилие, а не да се заменя ислямски тероризъм или джихад. Добре, аз не виждам смисъл в това, но очевидно такова е искането. Може би има грешка в превода. Ясно е какво е предложението госпожа Кастекс и те остава такова. Председателя казва, сега не ми остава нищо друго, освен да започнем да гласуваме. Изменение едно, госпожа Кастекс. За? Против? Приема се. Ще е, процедираме както до сега. Няма да е, питам за въздържали се. Ако някой се въздържа, нека да каже. Изменение второ на госпожа Кастек. За. Против. Ш... За. Ще броим. Против. Отхвърля се. Компромис първи. Господин Рапкай. Господин председател. По, тър... по трета точка трябва да гласуваме изменението, предложено от госпожа Кастекс. Добре, устно изменение на госпожа Кастекс по точка трета не е записано в списъка за гласуването, но говорихме вече. Колега Де Грандес. Господин председател, джихата трябва да остане, но той не е в тази точка, нали? Да.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 където става дума за тероризма на радикалния джихад. Вместо радикален джихад трябва да пише радикално насилие. Това се, това се иска в точка трета джихада да бъде заменен с радикален тероризъм. Това е устното изменение. Кой е за това изменение, моля да гласува. Против? Отхвърля се това устно изменение. Компромис едно. За. Господин Рапкай. От името на госпожа Кастекс имам едно малко допълнение. Ако отидете на втора страница на списъка за гласуването на удебеления текст, там се казва... Einfach gerne стат на английски. И след cooperation при, предлагаме да прибавим диалог. Диалог и сътрудничество. Докладчика съгласен ли? Е? Той има. Значи е да гласуваме. Кой е за това предложение? Против? Приема се. Изменение 3 кастекс. За. Против? Отхвърля се. Не е записано в моя списък, казва председателя. Отхвърля се така или иначе. И изменение четвърто Балтазар за. Против? Приема се. Пето е оттеглено, 6 за. Против? Приема се. Седем за. Против? Приема се. 8 за, против, приема се 9 за, против, приема се 10 за, против, приема се 11 за, против, 12 на 11, отхвърли се. 12 за, против, Приема се 13 за. Против. Приема се 14 за. Против. Приема се. За становището като цяло за. Против. Двама против. Въздържали се? Няма. В такъв случай становището се приема. Преминаваме на доклада Wallace. Говорихме вече за това. Направо да гласуваме. Няма нужда да обсъждаме повече. Компромис едно. За. Против. Приема се. И изменение трето за. Против. Отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Приема се. Изменение 5 отпада. 6 за. Против. Приема се. Имко А за. Против. Приема се. Имко Д за. Против. Приема се. Компромис 2 за. Против. Приема се. Изменение 9 за. Против. Приема се компромис 3 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. Имко Б за. Против. Приема се. Изменение 20 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се компромис 7 за. Против. Приема се изменение 28 за. Против. Приема се. Отхвърля се. Имко С за. Против. Приема се. Имко Е го приемаме, защото те отговарят за него. Компромис 8 за. Приема се. Имко Ф. За. Против. Приема се. Екон 1. За. Против. Приема се. Имко 1. Първа част. За. Против. Приема се. Имко 3. За. Против. Приема се. Компромис 9. За. Против. Приема се. Компромис 10 за. 10 за. Какво има? Нещо забравихме ли? Zu се. denn? Ah, Bitte коментари извън микрофон. Аз искам да направя устно изменение към компромис 10. Сега ще прочета. Optional instruments by means of a regulation after the clarification of the legal basis that should guarantee the expected benefits to all the market players –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 in the field of contract law at European level. I would just ask Mrs. Regner to confirm because... Искам да помоля госпожа Регнер да, по, да потвърди, че единственото, което искате да измените е да... Е, единствената промяна, която предлагате е да се въведе думата could в началото. Нещо друго изменяли ли сте? Uh, Отговорът беше да, както прочетох току-що. докладчицата, аз съм против да се въвежда нов текст. Да, бих могла да си помисля за куд. но това е много важна част. Не съм съгласна да се правят по-съществени изменения. Да, казва председателя, доста е необичайно да гласуваме текста такъв какъвто да гласуваме устното изменение. Някой възразява ли срещу устното изменение? Възразявате ли? Докладчика възразява, значи няма да гласуваме устното изменение. Гласуваме компромис 10, такова каквото е, такъв какъвто е. За. Против? Първите бяха сякаш повече. Първите бяха повече. Приема се в такъв случай компромис 10. Изменение 45 за. Против? Приема се 46 за. Против? Още веднъж за. Изменение 46. Против? Приема се 47 за. Против? Приема се. 51 за. 51. Пада. Извинете, казва председателя. Компромис 11. Първо компромис 11. Против? Приема се. Сега изменение 51 за. Против? Приема се компромис 12 за. Против? Приема се. 54 и 55 идентични за, против, отхвърля се. 56 за, против, отхвърля се. 57 за, против, приема се. Компромис 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, Разделно гласуване на две части. Първа част за. Против? Приема се втора част за. Против? Приема се 78 за. Против? Приема се имко 10 за. Против? Приема се имко 13. Го приемаме направо. Компромис 15 за против, приема се. Имко 15 за, против, приема се. Компромис 16 за, против, приема се. Компромис 17 на две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, Приема се компромис 18 за,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 против, приема се. Компромис 27 за, против, приема се. Доклада, целият доклад за, против, два гласа против, въздържали се, един въздържал се, двама въздържали се. По... А, против. Кой е против? Гласовете още веднъж. Двама въздържали се въздържали се, е двама въздържали се, останалите за. Честито на докладчика е, приключихме това трудно гласуване. Kommen wir zu dem Bericht Angelika Niebler. Доклада на Ангелика Ниблер. Иска... Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Искам много да ви благодаря за идеите, предложенията за допълнение. Мисля, че възприех почти всички ваши предложения. Споразумяхме се за компромиси. Просто искам да благодаря за чудесната работа. Колеги Мекафи. Госпожа Макарти. Uh, И аз да благодаря на докладчицата за склонността им да правят компромиси от тяхна страна. Така мисля, че успяхме да излезем с един качествен доклад. Само по едно нещо не сме съгласни. По 12-то извинение, 12-ти компромис, бихме искали от социалистите и демократите да призовем за разделно гласуване. А да сте съгласни на 99% също не е малко, така че нека да гласуваме компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 16. За. Против. Приема се. Имко 4 пада, имко 2. Против. Приема се. 18. За. Против. Приема се. нв 2 за. Против. Отхвърля се. Имко 8 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против.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 Приема се. 32 за. Против. Ще броим. 20, 32 е, за. Против. Приема се. 33 за. Против. Пада. 34. 35 за. Против. Отхвърля се. 34 за. Против. Приема се имко едно за. Против. Приема се 36 за. Против. Приема се и 3. И 36 за против, приема се 37 за, против, приема се компромис 8 за, против, приема се и 317 за, против, отхвърля се 39 за, против, приема се 40 за, против, приема се NV10 за, против, отхвърля се NV15 за, против. Отхвърля се NV1 за. NV1 за. Против. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Приема се. NV13 за. Против. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Приема се. Компромис 11 за. Против.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 против, приема се 51 за, против, приема се 52 за, против, приема се 53 за, против, отхвърля се 54 за, против, приема се и 3-4 за, против, Отхвърля се nv 17 за. Против. Отхвърля се и 3-9 за. Против. Отхвърля се 55 за. Против. Приема се. устно изменение на доклад. Извинете, казва председателя. 56 за. Против. Приема се. Сега, устно изменение на докладчика едно за, против, приема се. 57 за, против, отхвърля се. 58 за, против, приема се. Имко 14 за, против, приема се. 59 за, против, отхвърля се. 60 за, против, Приема се. 61 с устно изменение за заличаване на думата бюро за против. Приема се. НВ-16 за против. Отхвърля се. Компромис 12 за против. Приема се. Втора част. За. Още веднъж. За. Втора част на компромис 12. За. Против. Приема се. За. Против. Приема се. 70 за, против. Приема се. Всъщност не трябваше да гласуваме. Не трябваше да гласуваме, отпада. 72 за, за 72, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Трето изменение за, против, приема се. 4 за, против, приема се. Устно изменение 2 на докладчицата за, против, приема се. Трето изменение устно на докладчика за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. Екон Б за, против, приема се. Екон С за, против. Приема се. Екон Д за, против. Отхвърля се. 11 за, против. Приема се. 13 за, против. Приема се. 14 за, против. Отхвърля се. По целия доклад за, против. Двама против. Някой въздържал се има ли? Не. С два гласа против се приема доклада. Поздравления на докладчика. Следващата точка е доклада Макарти. Съвсем накратко ще се изкажа преди да гласуваме. Както винаги искам да благодаря на всички от вас, които отделиха време, господин Будо и други колеги, да внесат изменения. Винаги обичам да достигам до компромиси, когато се гласува, да подхождам положително, за да може максимален брой е, изменения да отразим. За съжаление не можах да се съглася с много от измененията на госпожа Таймс. Нека да обясня защо. Защото повечето от тях биха направили а, текста на използваем. А, ще се от ще се отстрани една част, която, материална част, и ще е, изчезват много от възможностите, които бяхме предвидели. Има други изменения, които не мога да приема, защото в един случай разходите ще е, паднат изцяло върху кредитора, а това е нещо, което трябва да остане открит въпрос и да се разрешава отделно всеки отделен случай. Както каза и комисията, в някои случаи кредитора, в други случаи длъжника ще поеме разходите. Да, понякога не може да се доведе до край и и тогава, когато се движи кредитора, е, обикаля 27 държави членки, естествено, че не можем да замразим активите. Но това е един подход, който обсъждахме а, дълго и на широко в а, комисията, но за съжаление не мога да а, достигна до компромис, което не ме радва много, но няма как. А пък на господин Буд измененията бяха съвсем приемливи и постигнахме компромис по тях. Благодаря ви. Моите изменения, да ви кажа, понеже не сме водили обстойно разискване на доклада и не сме провели заседания на докладчиците в Сянка, трябва да подчертая, че целта на този доклад е всичко да бъде ясно подредено и разделено. В много от случаите дължника дори не знае за това, че към него има претенции и не трябва да посочва сметките си. Тоест, кредитора трябва да получи цялата информация, включително и сметката на длъжника. Според мен по този начин ние предварително програмираме злоупотреби и много фирми ще се възползват тази възможност. Освен това, при автоматизираната процедура, която е предвидена, имаме много случаи, в които ще се получи объркване, тъй като ще бъдат въведени погрешни данни в компютъра. В Германия имаме един случай, в който бяха запорирани сметките на един длъжник поради погрешно въведени данни в национален мащаб това е наред, защото просто мога да отида и да изясня недоразумението, но когато става дума за трансгранични случаи, нещата ще бъдат сложни. Ако фирмата е, е съседаща в Сицилия, сметките са запорирани в Финландия, цялото това нещо ще се проточи с месеци и като вземем предвид продължителните процедури, в различните държави, е, евентуално може да се случи в продължение на 10-15 години е, за порирани сметки. Евентуално ще ми присъдят някакъв компромис, който трудно ще мога да е, е, прокарам, защото ако имам 200 000 евро на запорираната сметка, с които съм бих могъл да си купя акции и така нататък. Така че това, което се предвижда за мен не е крачка напред, а е крачка назад. А, и а, то, това, което предвиждаме в момента е запор на всички сметки, без дори да сме изслушали длъжника Арлин. Трябва да отговоря на това. Аз се отнасям с разбиране към загрижеността на колегата, предвид на германския опит, но все пак уредбата е за 27 държави членки. Аз бих искал да я уверя, че ние всъщност не разпърчедисваме, така да се каже, нещата а по-скоро полагаме някои ясни принципи и изискваме, призоваваме комисията да излезе със съответния нормативен проект. Аз не бих могла да приема обаче поредица от изменения, предогаждащи евентуална злоупотреба с системата, които така и не са регистрирани на практика. Онова, което посочва колегата, определено трябва да бъде на нашето внимание в контекста на едно нормативно предложение, но нека поне да го изчакаме, да се появи от страна на комисията. Започваме да гласуваме. Измерение първо буду, Приема се. Екон едно няма да гласуваме. Екон 4. Против. Отхвърля се. Изменение 2 на госпожа Тайм. За. Против. Отхвърля се. Екон 10 като допълнение за. Против. Приема се. Изменение 3 за. Против. Отхвърля се. Екон 6 и 7 няма да ги гласуваме. 4 за. Против. Отхвърля се 5 за. Против. Отхвърля се 6 за. Против. Отхвърля се. Екон 9. Няма да гласуваме. 7 за. Против. Отхвърля се. 5 като допълнение. Екон 5 за. Против. Отхвърля се. 8 за. Против. Отхвърля се. 9 за. Против. Отхвърля се. 10 за. Против. Еко съм няма да гласувам. 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, отхвърля се. 13 за, против, отхвърля се. 14 за, против, приема се. Целият доклад за, против, въздържали се. Един въздържал се, приема се. Поздравление за доклад. Окей, аз Dann kommen wir jetzt als nächstes. Преминаваме към 24-та точка. Това е големия комплекс, по който работи госпожа Геринга де Уденберг. Имате думата. Правни основания. Е, Благодаря, господин председател се отнася до първото предложение за правните основания, аз бих искал да обърна вниманието ви на обстоятелството, че документът е, бе разпространен твърде късно. Едва в петък, е, знаете, миналата седмица бяхме в Страсбург, петък не е работен ден. Някои документите е, получих едва вчера, пък понеделник сутрин преди началото на на работната седмица. Става дума за стотици страници. За мен бе практически невъзможно да се запознае всичко. Така че, моля секретарята да ме информира, както и останалите докладчици, предварително. Инак е, се оказва почти невъзможно. Да се справим. Някои от нещата, които са извън периметъра на правното основание, също биха могли да бъдат несъвместими с договора. В случая, например, за квалифицираното мнозинство или автоматичното санкциониране на държавите е, членки. Това са неща извън обхвата на, на, доклада, но все пак бих искала да ви обърна внимание. Според мен промяната на правото основание не е оправдана и наистина тук 121, шеста алинея от договора е основанието другите основания, които се предлагат, са неуместни на, на съдържателно основание, така да се каже. За да имаме една обща база, едно общо правно основание, трябва да се позове на 121 алинея 6. И това съответства с становището на нашата правна служба. Следващият регламент, мисля, че в случая 126 14-та алинея е правното основание. 121 не подхожда тук, тъй като става въпрос за съгласуването на економическата политика на държавите членки а пък регламентът е за бюджетния дефицит, поради което предлагам 126.14. И отново това съответства на становището на нашата правна служба. Понататък за надзора. Тук отново трябва да се позовем на 121.6 в измененията се предлагат 148 и 136 като допълнително правно основание. Но отново тук първо става въпрос за политиката в областта на заетостта, е, във втория случай за еврозоната и са неподходящи. По-нататък ускорена процедура при бюджетен дефицит – 126.14 е правилното основание предлаганото в измененията 136 е неоснователно, тъй като регламентът не цели конкретно налагането на санкции, а по-скоро регламентира новия бюджетен надзор. Ето защо предлагам 126.14. След това регламент за бюджетния надзор. на 121.6 и 136 са правилните основания. Другите предложения не могат да бъдат смятани за правилни, поради което аз и предлагам да гласуваме за 121.6 и 136. И накрая за макроекономическите дисбаланси или диспропорции. 121.6 и 136 са правилните основания. 148 за заедостта също се споменава в някои от измененията, обаче, както вече имах повод да кажа, този член е неподходящ. Като правно основание е, и настоявам за 121.6 и 136. Ето това имах въпроса за правните основания. Благодаря, това беше цял пакет. Колегата Лехнер много е трудно човек да се занимава интензивно с подобен голям пакет от документи. И тъй като превода не беше съвсем ясен, а, искам да кажа, че аз погледнах становище на нашата правна служба и на мен всичко ми се стори съвсем а, а, приемливо. Е, в този смисъл аз съм съгласен с всичко, което каза госпожа Де Еденберг. Само ще кажа, че е, преводачката акустично не успя да разбере някои от цифрите, които се споменаха. Госпожа Еденберг всъщност подкрепи становището на правната служба и аз съм съгласен с нея. Госпожа Лихтенбергер. Аз се присъединявам към това 146 или 136, няма никакво значение. 136 е правното основание. Това е правната цифра. Така е записано и в моя текст, казва председателя. Госпожа Герингер. Остание следи тумачения, бо сама себе не притумача. Преводачката се извинява за грешката. Коич, е, то повим, че опир... докладчика. А, аз подкрепям изцяло становището на правната служба. Добре, в такъв случай нека да гласуваме кой е за. Против? Въздържали се е, единодушно взимаме решение. Е, точка 25. Правното, правно основание във връзка с менеджмента на IT системи. Пак госпожа Еденберг. Е, за щастие, тук нещата са доста по-прости. Тук става дума за правното основание за предложение на регламент за създаване на агенция, която да се занимава с големи IT системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Аз съм съгласна с предложенията на правната служба. 88.2 е подходящото правно основание. Или казано по друг начин, правното, правното основание в този случай са два члена 77А и Б 78.2Е 79.2C е, 82.1D, 87.2А, 85.1, 88.2. Предлагам да ги гласуваме по този начин. Добре, няма някой, който да иска думата. Само да кажа, че в живота си не съм виждал толкова правни основания за един регламент. Няма никой против, никой въздържали се, всички сме съгласни. Следваща точка преработка. Е, колегата Карим има думата. Chairman, thank you. This is relatively straightforward. There is... Благодаря, господин председател. Тук нещата са сравнително прости и а, само един по-скоро лек проблем трябва да, да развием подробно. правната служба на парламента, а и правната служба на съвета сочат своето становище, че проектът следва да се актуализира за да се отрази приложението на 290 и 291 от договор. Всичко останало е, е пределно ясно, освен ако колегите не желаят подробно да развият този, последния въпрос за правните основания. Инак бих, просто бихме могли да гласуваме. Gibt es da Wortmeldungen zu? Andere Stimmen nicht. Има ли желащи да се изкажат гласове против? Значи в такъв случай приемаме това, което чухме. Преминаваме в такъв случай към следващата точка. Според моя дневен ред това е точка 31 разни, тъй като това е тема свързана с гласуването. Затова е, изтегляме тази точка по-напред. Ще дам думата на господин Енгстръм във връзка с един стар доклад на господин Кроули от преди 3 години, от последния а, мандат. Става дума за защита на интелектуалната собственост. Имаше мнозинство на първо отчетане и дълги години нищо не се е случи по тази тема. Сега унгарското председателство ни сигнализира, че има изгледи съвета да възприеме нашето о, решение от първото четене. Не прави впечатление обаче, че трябва да се коригират две неща. Първото, което трябва да се коригира, една думичка, а, а, чисто лингвистична грешка, грешка before трябва да се, да, там трябва да се прибави думата on. Второ, сроковете за а, изпълнение, а, заложени преди три години, отдавна изтекоха, така че ние а, трябва сега аналогично да приложим това, което сме имали предвид преди три години, т.е. да удължим срока. Това са две предложения, които при нас автоматично се коригират от езиковата служба, но с оглед на всеобщата прозрачност ние решихме, че трябва да се занимаем с този въпрос в комисията. Така че това са корекции. Аз ги разгледах, проверих. Няма никакво изменение на съдържанието и на качеството равнището на това, което гласувахме преди 3 е, години. Но технически трябва да а, дадем нашето съгласие на съвета. В противен случай съвета трябва да ни върне документа за а, второ четене. А, Така че става дума за чисто техническо изменение. Давам думата на господин Енгстрем. Thank you. Yes, uh, I do realize that this is a very technical vote and that... that... Да, с, си давам сметка, че гласуването е по-скоро техническо и резултатът няма кой знае какво значение. И все пак решението да се препоръча е, разширяването и удължаването на действието на сродните права от 50 на 70 е, години произхожда от предходния парламент. 59-ти член от нашия правилник е, сочи, че в случаите на заварени процеси от предходната предходния мандат на парламента, при настояване от определен брой членове, процесът може да продължи. Аз днес започвам да събирам подписи. Ще видим докъде ще стигнем. Надявам се да си дадем възможността в резултат от тази подписка. 40 души са необходими да разгледаме отново въпроса. Той беше изключително спорен. Има сериозни възражения срещу е, продължаването на срока на действие на сродните права от 50 на 70 години. Е, аз ще гласувам за тези е, технически промени. Да, казва председателя, само че в, с едно омнибус решение ние приехме нещата такива каквито са и парламентът изрично каза, че нещата стоят точно по този начин. Теоретично е възможно да подновим консултациите в новия, на новия мандат. Господин Рапкай. Не искам да навлизам в подробности, само ще кажа, че колегата има пълно право да предприеме действията, за които той току-що съобщи. Той използва думата оспорвано гласуване, близък резултат. Аз си спомням, че моята политическа група гласува за, НП гласува за. Резултата не беше с малко мнозинство, а беше 380 на 180 гласа. Госпожа Регнер. Нямам нищо да добавя по същество, само искам да кажа, че аз съм за първи път избрана за депутат в Европейския парламент и и бих имала проблем така бързичко да вземем решение за нещо, за което аз не знам. Госпожа Герингер. Е, Dziękuję пани przewodniczący, ponieważ e, pojawiają тъй като се появиха някакви съмнения във връзка с процедурата, може би трябва да помолим правната служба да изготви становище. Естествено, че става дума за технически изменения, но това е документ, е, по който сме работили. И трябва да се съобразим с препоръката, която ще ни даде правната служба. Well, I mean, I, I can understand um, Mr. Eggestrom's perspective because... Аз мога да разбера казаното от е, колегата, понеже той е специалист е, по авторско право, той затова е избран. И ако иска да събере 40 подписа, на добър му час. Е, ние обаче в тази комисия работим по друг начин. Ние сме взели съвсем друго решение ние непрекъснато довършваме работа в този парламент. Някои въпроси са на дневен ред от 10 е, години насам. Е, ето защо е въведен е, механизъм за преглед. Има си процедура за оглеждане на такива изостанали въпроси и този разговор, който водим в момента, е напълно ненужен. Предлагам да гласуваме промените. Е, след това можем да питаме правната служба, но аз съм съгласна с вашата оценка, господин председател, че правната служба няма да ни противоречи. Аз също мисля, че правната служба трябва да се намеси в е, спорни случаи. Случай изобщо не е спорен. Дори господин е, Енгстрем каза, че измененията са чисто технически и е, правната служба ще ни каже това, което ние вече знаем. Ако госпожа Геринг риска да отложи гласуването, можем да гласуваме това предложение. Аз смятам, че положението е малко необичайно. Е, е, имаме документ, е, докладчик по който не е избран в този парламент. И сега отново трябва да се вземем с това досие. И заради това необичайно положение документа да се работи по време на два а, мандата. Да видим, да питаме правната служба дали трябва да имаме второ отчетен. Аз настоявам да попитаме правната служба какво се прави колегата с Виевка. Благодаря. Аз много уважавам Лидия, но не мога да се съглася. Процедурата е приключила. Една процедура може да ни, да ни харесва или да не ни харесва, но при първото четене е закрита процедурата и то с подавляващо мнозинство. Безсмислено е да продължаваме разискването по този въпрос. Трябва единствено да гласуваме по техническите изменения, за да подемем процедурата с съвета. Естествено, че можем да поискаме становище на правната служба, но няма нужда да спираме гласуването. Всъщност, когато съвета иска да приеме решението на парламента, прието на първо отчета, но това е идеалният случай. Парламента не може да желая нищо повече от това. Сега имам форма... поступило формално предложение за отлагане на гласуването и а, е, а, е, ангажиране на правната служба. Кой е за? Против? Против са повече. В такъв случай нека да гласуваме коригендума. Кой е за техническите корекции? Кой е за корекциите? Против? Двама, трима. Трима против. Въздържали се? Един, двама. Още веднъж. За корекциите. Секретарията трябва да брои. Моля да вдигнете ръка, който е за корекциите. Против? Един, двама. Двама против, въздържали се. Трима трима въздържали се, двама против. такъв случай корекциите се приемат. Е, те ще бъдат гласувани в пленарна зала. Ще видим пленар, пленума какво ще направим. Преминаваме към следващата точка, номер 8, доклада на госпожа Викстрън. Госпожа Викстрън, заповядайте. Thank you very much, Chair. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка и ще се опитам също така да отговоря на евентуално възникналите въпроси. Общо заето нашата комисия съставя становище, адресирано до Комисията по културата, относно системата на европейските училища. Много са интересните въпроси, които могат да бъдат разисквани в тази област, но както винаги аз се допитах до нашия секретарят, за да отсеем няколко интересни въпроса, които полезно за Комисията по културата бихме могли да коментираме, така че да, да се поберем в правомощията си. Моля, моля все пак за внимание да пазите тишина онези, които напускат залата, да го сторят по-бързо. За съжаление, становището е на ваше разположение само на английски язик, поради това и аз се изказвам на този язик. За какво главно става въпрос? Днес главното е, че системата на европейските училища е, се полага в е, някакъв правен вакуум. Е, те не попадат сред институциите на Европейския съюз, нито пък са и национални учебни заведения в страната Домакин. Един от практическите проблеми, които възникват в тази връзка, е, че решенията на жилищните власти не могат да бъдат атакувани пред национални съдилища, а са извън правомощията и на Европейския омбудсман. За преодоляването на този проблем аз предлагам европейските училища да бъдат обхванати от съюзните институции. И в това отношение от лично съдействие ми оказа нашия секретарят спряхме се е, с секретарята на 165 член от договора, съгласно който, цитирам, Съюзът допринася за развитието на висококачествено образование, като насърчава сътрудничеството между държавите членки и при необходимост, като подкрепя и допълва техните инициативи, като изцяло зачита отговорността на държавите членки за учебното съдържание и организацията на учебния процес и тяхното културно-езиково многообразие. Край на цитата. Наред с това разглеждам въпроса за училищната инспекция, за инспектората, гарантиращ високо качество на образованието и вероятно ще внеса още няколко изменения към края в подкрепа именно на този аспект. Благодаря. Очевидно няма желащи да се изкажат. Очевидно има съгласие по тази тема. 21 май е 31 май е крайният срок за внасяне на измененията. Съгласни ли сте? не може да обаче да е такъв срок. 30 април според мен е срока. Не, не може. Това също е неделя или събота. Трябва да си определим друга дата се внася на измерените. Докладчика има ли май е крайния срок за внася на изменените, Понеже 23 май е проверката на измененията. Не, има грешка. Има грешка. 31 май все пак е крайният срок за внасяне на измененията. Добре. Преминаваме към следващата точка. Доклада на господин Карин. Точка 27 от дневния ред. Chairman, uh, thank you. Uh... Председател, колеги, благодаря. Аз много сериозно се отнасям към тази задача. Според мен тя е съществен елемент от ролята на нашата комисия, от влиянието, което бихме могли да окажем по време на настоящия мандат на парламента за усъвършенстване на неговата нормотворческа дейност. Разбира се, контекстът на дейността ни е далеч по-широк Става дума за начина по който бихме способствали европейската економика, европейските малки и средни предприятия е, да, да се придвижат напред. Е, и господин председател, аз бих е, призовал за вашето търпение за още няколко водни думи преди да пристъпя към съществото на доклада. Е, сложни са обстоятелствата, в които работим, господин председател. От много уважавани източници постъпват сведения, според които ако все така я караме, както и до сега, като континент, опасявам се, ще започнем да изоставаме в много отношения. Водещи държави членки на Европейския съюз могат да изпаднат от класацията на 10 най-силни економики в света, поради което е съществено Европейският парламент да заяви своята воля, наред с други, за довършването на нормативната уредба на вътрешния пазар. Европейският съвет на 25 марта до голяма степен е, подкрепи този подход. Как да, да, да вървим напред? Колкото се може по-бързо, както казах, трябва да довършим нормативната уредба на единния пазар, като даваме приоритетно значение на услугите и енергетиката, модернизирането на единия пазар за цифровата епоха. Единият пазар вече допринася с допълнителни около 600 милиарда евро годишно за нашата нашето економическо благосостояние. По-нататъчната цифровизация на единия пазар би могла да добави още около 800 милиарда средното европейско домакинство ще повиши благосостоянието си с близо 4500 евро годишно, взето, взето средно. По-нататък в областта на световната търговия трябва активно да работим в рамките на кръга преговори Доха за уреждане на отношенията си с знаете, Индия, Канада, Япония, страните от Меркосур – постигането на достъп до тези пазари, в допълнение към сега постигнатото, би ни дало възможност да разкрием повече от 500 милиона. 500 хиляди, по-скоро, вероятно има предвид докладчика, работни места. Повече от работните места, които сме изгубили. Има възможност по-късно <clears throat> тази година да приключат успешно на редица преговори с нашите външни търговски партньори и това доведе до, до сериозни инвестиционни възможности. И, и тук нашата комисия би следвало да се погрижи в рамките на своите правомощия за благоприятна уредба. Една от големите пречки пред създаването на нови предприятия в Европа са разноските. В Бразилия около 600 евро струва едно пред ново дружество, горе-долу толкова в Индия и в Съединените щати. В Европейския съюз средно става въпрос за 2285 евро средно разноски по учредяването на едно ново търговско дружество. Това е огромна спънка за, за Европа. И разбира се, голяма част от е, работата ни програма би следвало да е насочена към установяването на Европейския съюз като водещ инновационен център. В тази връзка е, патентната уредба има особено значение. По-нататък въпроса за общоевропейски фонд за рисков капитал, за инвестиции в новаторски предприятия. Един малък пример, господин председател. Виждате на какви огромни проблеми се натъкваме е, с Google е, по-настоящем. Е, и мога да кажа, че в Европейския съюз имаме система за претърсване на интернет – разработена преди няколко години. Аз съвсем случайно се натъках на нея в Великобритания, в собствения ми избирателен район. В продължение на 8 години се разработва тази система за претърсване е, на, на електронното пространство. Разговаряме с комисията за финансирането на този проект. Е, оказва се, че няма е, достатъчно силен фонд за рисково финансиране. На второ място, огромни са административните и нормативни пречки. Google, разбира се, не се натъква на каквито и да било проблеми от този род. Интересното е, че от 1975 година насам 70% от новаторските предприятия се създават в САЩ, не в Европа. Не, че ние нямаме новаторски и творчески потенциал, напротив, но не сме създали подходяща среда за нашите новатори. А сега ще пристъпя към доклада. Благодаря ви, господин председател, че е, ми позволихте да, да коментирам е, по-широко в това свое встъпление. Та в доклада така нареченото интелигентно нормотворчество би трябвало да бъде неразделна част от процеса от първоначалните дискусии и консултации до приемането от парламента, съвета и съответно въвеждането или изпълнението в националните законодателни системи. И това не би трябвало да, да, да е спорадичен процес. По всяко време, в рамките на нормотворческата си дейност, трябва да се стараем да, да я провеждаме така, че тя да обслужва нашите цели. би следвало да се опитваме да, да намаляваме общото нормативното бреме. Е, това се заявява нееднократно и аз бих искал да го, да го подчертая от, от името на нашата комисия. Бих е, искал да развия също така идеята за компенсиране на новите разходи, въвеждани чрез дадени нормативни актове от економии, от спестявания от други области. И това е предложение, е, което постъпва от обществеността, от деловите среди. Те непрекъснато ни посочват за новите разноски, които следват от е, един или друг нормативен акт. И съвсем уместно е да, да е, търсят облегчения в други области, когато им налагаме такива нови разходи. По-нататък, що се отнася до малките и средните предприятия, те трябва да бъдат изключени от а, определени административни изисквания, освен ако и тежестта на доказване се пада на нас, не докажем, а, че е абсолютно необходимо да бъдат включени. Имайки предвид, че МСП са гръбнакът на, на нашата економика, би следвало да направим така, че да не претоварваме този гръбнак. И накрая, господин председател, аз посочвам необходимостта от политически пример, от, от лидерска е, ангажираност. Председателят на Европейската комисия е поел своя ангажимент за усъвършенстване на нормотворчеството, но според мен, господин председател, един от големите проблеми е, е, в тази връзка е, че на практика е, нещата изпадат е, в пролуките, както се казва. Така че аз призовавам за много по-активно политическо лидерство. Лично аз смятам, че трябва да се определи комисар, който да отговаря е, за усъвършенстваното нормотворчество. Още две-три дребни неща, които в все още не са в доклада, но така на ще, ще попаднат в него. Бих искал да подчертая ролята на националните парламенти и на отношенията ни с тях. Знам, че нашият парламент след приемането на Лисабонския договор вече е направил немалко. Е, немалко постъпки към е, националните парламенти. В тази връзка трябва да огледаме някои от слабостите на системата, особено, що се отнася до сроковете, които се дават за реакция. Тези срокове твърде често са прекалено кратки, за да могат националните законодателни събрания и специализираните им комисии да реагират. И когато става въпрос за езика, на който общуваме с националните парламенти, ние не бива да се боим сами да осигуряваме превод, разяснение, когато е необходимо на позицията на парламента. Uh, I believe is uh, amendments to be moved by the end of next month. Uh, please do correct me if I'm not entirely, uh, entirely right on that. Така, моля да ме поправите, мисля, че крайният срок за изменение и допълнение е краят на следващия месец. Е, ако е така, е, нека е, обърна внимание на колегите, че ще бъда пределно отзивчив. Не се колебайте, колеги, да предлагате всякакви идеи. Е, тук е, имаме много добри работни отношения, знаете, и би следвало да се възползваме от този дух на колегиалност в този случай, който подчертаваме е особено важен. Благодаря. Благодаря, колега карим, Microsoft нямаше да може да бъде основана в Европа по две причини. Първо, нямаше да може да събере достатъчно капитал и второ, заради наредбата за използване на гаражите. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. А ние в момента се сблъскваме с една монополна система, от която няма изход и която по-скоро пречи на иновациите и възпрепятства повече иновации, отколкото е създал в самото си начало. Поне според мен. И за това една малка бележка по въпроса за намаляване на бюрокрацията като решението, което ще оправи всичко. От а, такава една промяна а, доста повече ще а, е, спечелят а, е, гигантите на пазара, а не малките и средни предприятия. Така че за мен това не е пенкелер, трябва да се прилага диференцирано, за да предотвратим изкривяването на пазара. За мен е много важно да се каже това. А, не можем да кажем, че ще намалим бюрокрацията и всички малки и средни предприятия ще се почувстват веднага по-добре. Действителността показва обратното, защото когато един слон, една мишка се надбягва, аз знам кой ще спечели това надбягване. А, нека да не а, е, а, е, правим този пребързан извод. Едно интелигентно законодателство einfach für wahrzunehmen. Das Zweite mm, gilt letzten Endes auch äh, äh, für die Frage der... Същото се отнася и за целесообразността. В Америка има много повече иновации, отколкото при нас, така се казва. Аз мисля, че в Америка много повече иновативни продукти успяват да достигнат на пазара. Това според мен е всъщност нашите предприятия също са иновативни, но подават по-малко патенти, инвестират по-малко в това да отстранят своя противник от пазара и така нататък. Но ако броят на патентите е мащаба, с който мерим иновациите, автоматично трябва да направим извода, че в е, Съединените щати има повече е, е, тривиални патенти, защото в Америка може да се патентова всяка тъпа идея, която ни е хрумнала докато се разхождаме, а в Европа за щастие това не е възможно. Патентите се използват в момента много повече за това да се отстрани конкурент от пазара, а не за да се отговори на някакъв обществен интерес. Така че, според мене, имаме нужда от малко баланс, тъй като именно балансирания подход на нещата винаги е бил силата на Европа и настоявам да го запазим, защото американският подход в Европа няма да проработи. Наблюдаваме как напредничево законодателство се проваля в съвета, тъй като държавите членки блокират заради някакви национални свещени крави. Затова аз мятам, че е, всяка имитация на американската система ще ни доведе до същото и е малко късогледо да се мисли по този начин. Това, което на нас ни липсва е рисков капитал, е, с който да разполагаме и с помощта на който да наложим новите идеи на пазара. Точно тук трябва да засилим нещата. А, това, че ще намалим правилата и всичко ще се промени към по-добре, мисля, че по този начин а, ще подкрепим големите предприятия и тъй като ние работим в глобален мащаб, мисля, че ще подкрепим в много по-голям размер, отколкото предполагаме големите на пазара. Затова аз бих била доста по-предпазлива и не бих заложила всичко само на намаляването на правилата. Колегата Сперони. <clears throat> Grazie Presidente, come ogni anno ci confrontiamo Благодаря, господин председател. Всяка година се изправяме пред тези въпроси. Тази идея за усъвършенстване на законодателството, по-добро законодателство. Не искам да омалуважавам това, което каза колегата. По-скоро нещата са свързани с естеството на договора. В стил Кавка трябва да излизаме с това доклад ежегадно. Естествено, не можем да изменяме законодателната система всяка година. Естествено, че винаги има място за подобрение, но от време на време. Няма никакъв смисъл това да се прави ежегодно. Или можем да творим норми, или не можем, а според мен се справяме достатъчно добре. Е, този доклад е, мисля, че е, трябва да се обвързва с другия годишен доклад, именно този, който се занимава с оценката на въздействието на законодателството. Понеже понякога при изпълнението, при прилагането на един законодателен акт, има проблеми, които може да проистичат от това, че не е написан а, самият акт е достатъчно ясно. А може да не се прилага правилно и поради други причини. Това е добре да се анализира. Благодаря, господин председател, Аз съгласен съм с колегата Перони, че е, най-добре би било да пишем законодателни актове с високо качество, по принцип. Даваме си сметка обаче, че не винаги сме в състояние да правим това. Затова е добре в разискванията си на едно по-интелигентно нормотворчество да се опитваме да извличаме идеи за бъдещата си работа. Затова приветствам доклада. особено в частта му за отговорността за наблюдение, и контрол на качеството на законодателството. И да, действително, нашата комисия може да включи това в правомощията си. Няколко коментара по-специално по доклада имам. Мисля, че трябва да а, се позовем на гражданската инициатива като един нов инструмент. Струва си да се спомене това в доклада. Също не е лошо да се спомене това, че поемаме ангажимент да направим всичко по силите си, така щото съветът и парламентът е, са равнопоставени като законодателни органи, защото не всеки приема тази идея. Една от ползите от този доклад е, че всички законодателни актове ще трябва да съдържат и сравнителни таблици. Отрицателните страни, според мен, включват съдържанието на преамбюла, например. Споменавате някои документи, национални документи, документи, издавани от британското, от датското, от холандското правителство. Не знам доколко е уместно подобни актове да се включват в преамбюла. По-скоро би трябвало да избягваме позоваването на специфични за конкретна страна документи. Чухме и коментари за намаляването на бюрокрацията, на административната тежест, като част от проблемите, с които се сблъскват малките и средните предприятия. Аз, естествено, приветствам тези идеи. Благодаря. Госпожа Викстрам има думата. Колеган леге фрам и Förslagen låter rim... Мисля, че колегата предлага едно доста балансирано предложение. примерите от практиката показват къде са проблемите. Аз разбирам колегите, които отдавна работят в парламента, че това е нещо, което непрекъснато се повтаря. Аз предлагам обаче да си, да си спомня това, което каза Вацлав Хавел. А именно, че трябва да има някакво средство, което да прекъсне причинно-следствените връзки. Колегата Карим може да го направи. Ако приемем неговия текст. Ако приемем подходящия текст на доклада, това ще подчертае нашата а, отговорност да създаваме добро, а не лошо законодателство. Мисля, че предложението на колегата е добро. И идеята да има комисар, който да се занимава с това, е добра. Мисля, че трябва да предвидим по-дългосрочни е, е, мерки. Не, Много е важно да имаме добри таблици, които показват добрите взаимовръзки между законодателните актове. Аз съм хроничен оптимист и просто не мога да. И просто мисля, че това е възможност да напредваме и да поемем нашата част от отговорността. Да, мисля, че колегата Сперони, когато направи сравнението с Кавка, не беше съвсем а, неправ. Курт Лехнер след това докладчика. С, с, съжалявам, а, но и аз искам да, да кажа нещо. Ако не бяхме ние, се каза, кои сме ние? Аз не бих се идентифицирал с парламента. Когато чета какво се иска, решава и не знам какво от парламента, до последния ден от неговия мандат, е, не бих се идентифицирал с парламента. Всичко, което каза колегата е вярно. Ами, аз бих направил сравнение с Дон Кихот, защото ми се струва, че се борим с вятърни мелници. В една дискусия с федералния канцлер Кол, преди време си спомням как той, той каза, че най-добрата възможност да се задвижи економиката в а, Германия а, е да не се прави нищо. Аз в момента смятам, че е добре да се постъпи така на европейско равнище. Така прави и Белгия, казва председателя. Chairman, thank you. Can I thank... Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на колегите за градивните коментари, които, ще, които си записах и ще обмисля. Не се опитвам да продавам краставици на краставичар. Всички сме много опитни нормотворци. Аз съм сравнително млад, само от 7 години съм тук, така че имам много какво да уча. Но, господин председателю, сега по-сериозно да погледнем на въпроса за това, че споменавам национални документи в преамбюла. Всъщност, това е основата на доклада ми. Аз се опитвам да да развие работните ни отношения с националните парламенти и правителствата на държавите членки. Затова съм ги включил. Ето какво съм написал. Първо имам пряко позоваване на доклад, който се казва интелигентно регулиране на базата на данни от три държави членки. Без мисля, че не бива да пренебрегваме този доклад. Е, той е твърде полезен за е, да не основа доклада си върху него. Редица други изследвани проучвания съм включил. После имаме писма от държавни глави на държавите членки. Всичките тези документи съдържат е, информация, която е пряко свързана с доклада. В момента, след влизането в сила на Лисабонския договор, е съвсем удачно да прегледаме докъде сме стигнали и да използваме тези изводи за създаването на бъдещия си дневен ред. И естествено, че това трябва да става чрез е, сътрудничество между отделните институции. Именно ние, Европейския парламент, имаме сега възможност да посочим първи е, къде, е, докъде смятаме, че се простират нашите правомощия. И това е едно от нещата, които съм се опитвал да, опитал да направя. И накрая ще кажа нещо, което казах и в самото начало. Напълно съм отворен за допълнителни коментари, колеги. А, моля да ми пращате а, далежките си по електронната поща до края на следващия месец, както казахме. Благодаря. Така, срока за внасяне на измененията е 1 юни 12 часа защо е един ден по-късно, отколкото 31 май, не знаем, сигурно заради съвета по конкурентно способността. Преминаваме към следващия доклад на колегата Лехнер. Той има думата. Благодаря, господин председател. Във връзка с този доклад няма да имаме проблеми защото става дума за подобряване е, и е, ускоряване на комуникацията. Надяваме се, няма, е, няма да става дума за увеличаване на бюрокрацията и осложняване на нещата, въпреки че това не може да се изключи. Ние вече говорихме по този въпрос, всички познават проблематиката става дума за свързване на търговските регистри. А, искам да ви припомня това, което вече обсъждаме. А, и, а, важно е да се знае, че значението на търговските регистри, правното значение на търговските регистри е различно най-вече между континенталната и англосаксонската правна система. в континенталната система търговските регистри се е, им са източници, на които изцяло може да се вярва за разлика от поземлените регистри, примерно. А, имаш бе една забележка към това, което каза госпожа Лихтенбергер към господин Карим. Много по-лесно, по-бързо и по-небюрократично човек може да влезе в а, а, британския търговски регистр, само че там информацията не е задължително достоверна и това е записано в самия регистр. Трябва да имаме предвид а, това. Така че аз като цяло съм съгласен с предложението на комисията. Смятам, че е добре, че комисията се отказа да прави голям пакет, а се концентрира върху това, което е най-важно ускоряването и подобряването на комуникацията чрез създаване на връзка между регистрите. Правните последици обаче от една такава стъпка не са предмет на директивата. В три настоящи директиви са предвидени изменения. Първо, в директивата за издаване на удостоверение, второ директивата за сливанията това е един комплекс, в който трябва да се подобри комуникацията между регистрите. И трето, основната директива от 68 е, година, в нейната версия от 2009 година, директивата за дружествата. Там се прави едно допълнение, което предвижда а, е, достъп до информацията в регистъра две неща ми се струват важни и трябва да се коригират. Първо, че всяко изменение трябва в рамките на 15 дни да бъде вписано в регистъра. Този срок технически е невъзможно да бъде спазен и на практика това няма да работи, защото ако в Италия, в Франция, в Германия трябва да се направи някакво вписване в регистъра, трябва да се провери е, правилността на данните. Това не може да се извърши в рамките на 15 дни и за това тук бих предложил изменение. Второ, е, струваме се добре. Е, ако през един търговски регистр се иска информация от друг. Трябва да е ясно, че това е просто обмен на информация и не поражда никакви други правни последици. Аз самия а, не разбира много добре тази проблематика. Пред мен обаче застава въпрос какво ще стане с платформата. Все още няма решение по този въпрос. Аз самия не мога да преценя. Би трябвало да критично да гледаме на този въпрос и трябва да помислим дали делегирания правен акт, който предвижда комисията, не отива твърде далеч и не трябва да го ограничим. Това е въпроса, който стои според мен. Като цяло, предложението според мен е добро, кратко, логично. Ще трябва някои моменти да се детализира. Това, което казах за бюрокрацията, току-що се отнася до така нареченото обозначаване на платформите, в които се свързват регистрите. Трябва да се внимава това да не създаде допълнителни бюрократични тежести за фирмите. Не мога да изложа всички детайлни а, коментари, които имам. А, ще видим какво ще кажат и държавите членки по този въпрос. Що се отнася до разходите, в директивата нищо не се казва по този въпрос. Любопитен съм да чуя какво мислят колегите, но смятам, че в най-скоро време ще можем да изготвим нашето становище. Благодаря. Някой да иска да се изкаже? Не такъв случай благодаря на докладчика. Срока за внасене на измененията ще бъде съобщен по-късно. По точка 29 няма нищо. По точка 300 субсидиарно също мисля, че няма нищо. Точка разни разгледахме преди малко. Ако няма друго по точка разни, приключваме. Срещ, следващата ни среща е на 23 мая в Брюксел. Благодаря на всички за участието.